Вие, господин комисар, сте член на комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на, страни, и на храните, освен всичко друго. Добре дошъл сред нас. Радваме се, че намерихте време. в рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия е записано, че би следвало да водим структуриран диалог. Ето, че днес провеждаме точно такъв структуриран диалог с господин комисар. Такива разговори за нас винаги са чудесна възможност да обсъдим и оценим дейностите на комисията и то не само за текущата година, в случая 2016, а и по отношение на работната програма на Европейската комисия до 2017 година. Много се радваме, че имаме възможност да разговаряме с вас по тези въпроси. Сега предлагам господин комисаря да вземе думата за кратко експозе, за да ни въведе в темата, след което координаторите на нашата комисия ще зададат въпросите си на комисаря. Предлагам всеки координатор да получи по 3 минути време за изказване. След това ще дадем възможност на господин Андрюкайтис да отговори на въпросите и ще последва дискусия с членовете на Комисията по селско-стопански въпроси. Започваме с известно закъснение, но господин комисар, имате думата. И сега, ако ми почнеш... Почитаеми депутати от Комисията по селско стопанство и регионално развитие, почти точно преди една година се срещнах с вас за ежегодния структуриран диалог. Много се радвам, че имам възможността отново да се срещна с вашата комисия. Бих искал да мога да срещна с вас в една по-добра ситуация. Европа и по-специално селскостопанските производители преминават през много тежки времена. Но лично аз съм абсолютно убеден, че ние можем да сме единни и да действаме съвместно. Миналата година изложих моите приоритети за целия ми мандат. Тази година бих искал да се спра на въпросите, свързани с устойчивото земеделие за качествена и здравословна храна. Ще спомена накратко пет въпроса, за да имаме повече време за въпроси и отговори. По антимикробната резистентност бих искал да говоря за борбата срещу нея. Вие знаете, че комисията има 5 годишен план за борба с антимикробната резистентност и този план изтича тази година. Този план се основа върху подхода единно здраве Окончателните резултати се очакват следващия месец. Междините резултати бяха представени на конференция в Нидерландия. Насоките на Комисията за благоразумно използване на антимикробните средства в ветеринарната медицина с основа за този план. Нашите предложения в областта на ветеринарната медицина безопасността на храните и фуражите са кръгълни камъни на нашата програма. Независимо от сериозния напредък, има още много какво да се направи от гледна точка на промяна на практиката и разчитаме на подкрепа и на вашата комисия. Борба с заболяванията по животните. Това е втори аспект. Това е нещо, което също ще допринесе до по-голяма устойчивост в селскостопанския сектор. Необходимо е да се подобрят инструментите, които са на разположение в Европейския съюз за борба с заболявания по животните. Миналата година бе посочено, че е натрупан голям опит в държавите членки при борба с птичия грип – но видяхме, че тази година избухна тази епидемия в юго-источна Франция, юго-западна, извинете. И бе разработена национална стратегия на Франция. Тази национална стратегия цели да се възстанови статуса на територия свободна от вируса. Надяваме се, че тази цел скоро ще бъде постигната. Устойчивото земеделие цели да се гарантира постоянно предлагане на достъпни ценово и качествени продукти. Затова е много важно да се спазват стойностите на остатъчни вещества, които не надвишават зададените в европейско законодателство лимити. Ние залагаме на превентивните мерки, биологичния контрол. Скоро комисията ще представи доклада за прегледа на националните планове за действие, за да бъдат посочени добрите практики и сферите, в които може да се постигне напредък. И Накрая ще се спрем на една много спорна тема. Unprecedented controversy. Наистина. Market. I have listened carefully to the concerns expressed. Ние виждаме, че се води дебат и сме чули много изказвания и в парламента. Много се говори за липсата на прозрачност в процесите, които се развиват в рамките на европейските институции. Това е основно, защото ние публикуваме обобщени доклади. И искам да помоля също така и сектора на селскостопанство, операторите там да публикуват пълни данни. Това е във всеобщ интерес. През март вече започнахме обсъжданията с държавите членки и искам ясно да заявя. Комисията ще взима решенията само ако има широка подкрепа за нашите решения. Санитарните и фитосанитарните стандарти. В рамките на търговските ни преговори, особено в контекста на преговорите по трансатлантическо партньорство за търгови и инвестиции, е изключително важно да мислим за нашето селско стопанство. И наскоро имаше някои положителни събития. Първо, постигнахме съгласие САЩ за търговия с черупчести продукти. Също е така напредваме в посока на пазар за ябълките и крушите в Европейския съюз. Но ние искаме да се гарантира еднакъв достъп на всички държави членки до пазара на САЩ. САЩ разглеждат Европейския съюз като нещо единно. И трябва да бъде така. Няма да се уморя да повтарям това послание. И накрая, във връзка с търговските отношения, искам да се спра на санитарните и фитосанитарните забрани, въведени от Русия. Основно забраната на Русия за внос на свинско от Европейския съюз. Ние сме убедени, че това е политически мотивирана забрана, няма никакви експертни основания за нея. По тази причина Европейската комисия започна дело в Световната търговска организация. Ние сме убедени, че ще спечелим. Окончателният доклад се очаква през юни. Независимо от това, съм отворен към констатациите, към положителните решения и ясно заявих това на руската страна. Господин председател, уважаеми депутати, ако искаме да гарантираме това, че следващото поколение – ще се радва на качествени храни, на качествени селскостопански продукти, трябва да продължим да работим. Аз неуморно ще работя за гарантиране на устойчивостта на селското стопанство. Разбира се, за това е необходимо да продължи борбата срещу болестите по животните, борба срещу антимикробната резистентност, борба за разумно използване на пестициди и също така отчитането на санитарните и фитосанитарните стандарти в търговските ни отношения, особено в контекста на трансатлантическото споразумение за търговия инвестиции. Разбира се, с голям интерес ще изслушам вашите въпроси и мнения във връзка с това, за което говорих и по всички други въпроси. Много ви благодаря за вниманието и с радост ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че изложихте проблема. Както казах в началото, сега първо ще дадем думата на координаторите за техните въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за това, че намери време да дойде при нас. В телеграмен стил ще се спра на някои теми. Що се отнася до антибиотиците, имаме доста строги разпоредби по отношение на регистрацията, но искам да ви помоля да, комисията да приеме разпоредби подобни на тези в хуманната медицина, защото смятам, че акцента Прекалено силно се поставя върху антибиотиците в селското стопанство. Знаем, че и в хуманната медицина има проблем с прекаляването с антибиотиците. Що се отнася до болестите по животните, съгласен съм с вас. Имаме доста добри правила за трансграничния пренос. Що се отнася до растителната защита, молбата ми е решенията да се базират на научни резултати, а не да бъдат идеологически. Понякога оставам с впечатлението, че когато големи американски концерни загубят интерес към даден препарат за прерастителна защита, просто защото патента им е изтекал, се спира работата по този въпрос. Мисля, че трябва да се опитаме нещата да бъдат поставени на научна база. Благодаря и за това, което казахте за ТТИП и в това отношение трябва да съблюдаваме нашите стандарти в връзка с а, хуманното отношение към животните и потребителите. Благодаря ви, господин комисар. Желая ви много успех. Proszę е, после да благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Първо искам да спра на въпроса за антимикробната резистентност. Наистина това е много важен въпрос и имахме в нашата комисия доклад по собствена инициатива – Разбира се, не трябва да забравяме, че много неща зависят от фуражите, с които храним нашите животни. Също така, нека да не забравяме, че става дума за цялата хранителна верига, защото трябва да се предоставят протеини, които да не са скъпо струващи. Но понякога забравяме, че, например, и в ориза се съдържа протеин. И това въжи не само за преживните животни. И растителните протеини също така са важен източник на протеин. Във връзка с току-що казаното от колегата Дес – Нееднократно сме заявявали това в парламента, че всичко, което се прави, трябва да се опира върху надежни научни данни. Не може да се действа въз основа на емоции, без никаква логика. Винаги трябва да се отчита научния анализ и преценка. Искаме комисията да реши този проблем и да използва надежни научни изследвания. Бих искал да получа повече разяснения от вас във връзка с това. Благодаря, господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Когато става дума за въпросите, които ще обсъждаме днес с вас, Uh, Поставянето на ушните марки продължава да бъде сериозен проблем и не може да продължаваме с ново законодателство преди да се завършат дейностите по сега действащото законодателство. Трябва да гарантираме това, че законодателството, което съществува в момента, се прилага по един начин ефикасно. Трябва да се мисли кой ще извлече полза от новото законодателство при положение, че сега действащото законодателство не се прилага единно по еднакъв начин. Има държави членки, които не спазват стандартите, включително и стандартите за хуманно отношение към животните, които все още имат птицеферми, в които птиците се държат в клетки. Има много хора в Европа, поставят на много високо място съображенията, свързани с високото качество и безопасността. Ние знаем, че в САЩ не се спазват толкова високи стандарти, като в Европа. И много от нас са предупреждавали за това, че споразумението за търгови инвестиции с САЩ ще доведе до това нашите пазари да бъдат залети с ефтини храни, които са произведени при доста занижени стандарти. Това въжи и за месото, и за млечните продукти. И накрая искам да кажа, че лично аз смятам, че поне в краткосрочен план не можем да очакваме в скоро време да се сключи споразумението с САЩ. Аз по-скоро смятам, че трябва да се обърнем към Меркосур. И трябва да помислим за пренасочването ни. Но също трябва да помислим за това какви стандарти се спазват в държавите от Меркосур. Ние получихме уверения, че бразилското говеждо отговаря на стандартите на Европейския съюз, но се оказа, че това не е така. Лично аз не искам нашето селскостопанство да загине просто защото Европейския съюз включва търговски договори с неподходящи партньори. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Ще спра на четири неща. Първо, наистина, антибиотиците. Наистина трябва нещо да се направи по този въпрос. И трябва да се отчете, че 67 пъти се увеличил производството на антибиотици през последните сетилетия И също така виждам, че има много подвеждаща информация за антибиотиците и в хуманната медицина. Хората, например, взимат антибиотици, когато имат грип. И когато става дума за антибиотиците в ветеринарната медицина, трябва да има равнопоставеност на абсолютно всички субекти на пазара и държави членки. Не може да има различни стандарти в различните държави членки. Борбата с заболяванията по животните наистина е нещо важно. Тук съм обезпокоен за бюджет 2,5 милиона евро се заделят Генерална дирекция Санко за финансиране на борба с епидемии на конкретни заболявания по животните. Но тук трябва да сме внимателни, защото в шап... Е, само едно избухване на шап в Обединеното кралство струва 1 милион евро най-малкото. Така че трябва да се мисли и за парите в бюджета. Що се отнася до препаратите за растителна защита, тук е много важно да насърчаваме по-бързо разработване на нови продукти и да възприемем концепцията за комплексна борба с вредителите. И в тази светлина Необходимо е да се предлагат много по-лесно за селскостопанските производители нези препарати за растителна защита, които са научно доказани, за които има научни доказателства, че те са с по-нисък риск. И последно искам да подчертая нещо във връзка с кръговата економика – имаме много протеин, който съдържа в месото и в костното брашно. Това е нещо, което може да се използва като храна за животните. Например, пилетата са всеядни и те могат да бъдат хранени с животински протеин. Но има ли достатъчна система за контрол, така че да няма канибализъм? Но искам да посоча, че много сме зависими от вноса на соя. Това е още по-зле за околната среда, затова трябва да можем да използваме източници на протеин, които са налични и можем да използваме косно брашно, произведено от животни, които са предназначени за употреба от човека, така че това би трябвало да бъде безопасен източник на протеин. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да задам въпроси. Но в светлината на това, което сега се говори тук, и това са въпроси, които са тясно свързани с здравето на хората и околната среда. Затова смятам, че когато говорим за антибиотиците, пестицидите, остатъчните вещества и други въпроси, трябва преди всичко да се ръководим от принципа на предпазливия подход. И ми струва, че трудно се примирява този подход, когато ни се казва, че всичко, което се предлага на пазара, се предлага възоснова на данни от корпорацията, от фирмите и лабораториите. Затова според мен е спешно да се извършва независимо изследователска дейност, която се финансира от публичния сектор. И тази дейност трябва да бъде насочена към опазване на здравето и околната среда. Не вярвам в моралните устои на частния сектор. И също така бих искала да задам въпросите, които бях подготвила за предишното ни заседание. Искам да попитам, кои ще бъдат договорите, които ще бъдат сключени с, с САЩ. Специално ме интересува сключения вече договор с САЩ за търговия с черупчести. И искам да попитам какъв е напредъкът. Що се отнася до млечните продукти, искам да припомня, че вече бях се изказвала. По този въпрос искам да знам на какъв етап е този процес. Знаем, че е постигнат вече консенсус на техническо ниво, на експертно ниво. Искам да знам как се развиват нещата от гледна точка на Европейския съюз. Благодаря ви, че сте тук, господин комисар. Исках да ви попитам, изненадахте ли се от решението на държавите членки през 15 следващите 15 години да не се използва неограничено гликозат. Тъй като тук се говори за науката, мисля, че това е двояк въпрос. Има критични учени, които казват, че гликозата не е чак толкова вреден, колкото ЕФСА мисли и други. Има различни научни схващания, затова бях изненадан, че комисията каза 15 години безусловно допускаме глипозат без ограничения. Сега имате възможност да преосмислите становището си или да изчакате поне резултатите на ЕША, за да а, излезете с разумно становище, защото такова безусловно при, приемане на това вещество според мен е неразумно. Що се отнася до антибиотиците, парламентът беше поискал да се направи списък на резервни антибиотици, които не могат да се използват в областта на животновътството. Сега спорен е въпросът какви препарати могат да се ползват за бъдеще и какви не, но въобще правите ли нещо по този въпрос? И трета тема – закрила на животните. Напоследък в Германия имаше голяма дискусия за безобразните условия на транспортирането на животни от Европа към Турция и преди всичко обстоятелствата на българската граница. И комисията знае за това, и държавите членки знаят за това. Защо не се прекратява тази практика, която противоречи на всички европейски разпоредби? И още един въпрос имам във връзка с това как може държави, членки на Европейския съюз, да изнасят в други държави, например в Украина, където стоят обори, които изобщо не отговарят на нашите стандарти, но пък после внасят животни от тези обори. Не, е, и освен това получават и субсидии за износа. Също така може би да кажете едно, две думи за Ехинела Есиоза. Има ли напредък? Или и за напред ще бъде така зле? Господин Агню, благодаря, господин председател. Извинете, че късно дойдох, но бях задържан. Искам да започна с глифозата. Това е изключително важен хербицид за земеделието, за горското дело и общо взето за общинската работа. Изключително важен материал. Ако смятате да се забрани този глифозат по две различни направления, вижте какво друго можете да забраните. Двете направления, т.е. двете основания са токсичност и карциногенност. Какво е токсично в глифозада? Ами кафеинът който пием, е много по-токсичен от глифозада. Алкохолът, който употребят мнозина от нас, е далеч по-токсичен от глифозада. Но ротанолът, който се използва от земеделците, практикуващи биологично земеделие, е много по-токсичен от глифозада. А ако вие използвате критерия токсичност, за да забраните а, глифозата, това означава, че а, вие би трябвало да забраните да се пие кафе, алкохол и а, да наложите забрана и за кафето и алкохола. А карциногенността също трябва да видите за какво се е, използва като критерии и карциногенни са нощните смени. Също така е, за карциногенност допринася е, рязането на е, косата. Аз съм е, плешив, така че това не ме вълнува, но има хора с коси. Националната напитка на Аржентина също се смята, че е карциногена. Аз знам откъде влезе глифозата в нашата практика през 70-те години, зная каква промяна донесе и мисля, че трябва да бъдем по-разумни. Сега няколко думи за така наречените биопестициди. Знаете ли, че Африка ни изпреварва в това отношение? Сочите ме какъв е проблемът, а вие сочите някого други го. Мисля, че Европейският съюз би трябвало да дерегулира биопестицидите, да се откаже да ги регулира, за да настигнем Африка. Култивирането на ГМО. Оставете държавите членки да решават. Не трябва да се стремим към хармонизация. Онези хора, които са допуснали ГМО, не са недоволни. Проблемът с отпадъците от е, кланиците. Да, те са източник на протеините, но хората, които посещават е, супермаркетите, предпочитат да не купуват е, протеин от отпадъчни продукти. Значи. Е, може да се помисли за това, кои части от отпадъците са най-ценни. Е, като източник на протеини. Мартин, най-накрая, наистина съгласен съм с това, което казваш за транспорта на животните. Мисля, че Европейският съюз трябва да се засрами от това, което допуска. Благодаря ви. ten sposób mamy pierwszą turę wypowiedzi ze strony. Така, това беше първият кръг от въпроси от страна на координаторите. Сега ще помоля господин комисаря да вземе думата и да отговори, след което ще дадем думата на депутатите. Uh, like... Благодаря. Бих желал да кажа, че много координатори поставиха до някъде едни и същи въпроси, например за антимикробната устойчивост, глифозата или споразумението с САЩ. Нека отговоря най-напред принципно, а след това ще се спра на конкретните поставени проблеми. Говорейки за антимикробната устойчивост, както много добре знаете, аз лично силно подкрепям това да се гледа едновременно и ветеринарният аспект, и човешкият аспект а не само единият или другият аспект. И освен всичко друго трябва да вземем предвид отражението върху околната среда. Компонентите тук са много. Вие споменахте за злоупотребата с антибиотиците при хората. Такава наистина има. Такава картина е много ясно очертана в отделни държави членки е, имаме нещо като карта е, на злоупотребите е, с антибиотици в, и антимикробни средства в хуманната медицина, но трябва да бъдем също наясно и с злоупотребата в ветеринарното дело. Моята позиция е, че трябва да имаме единна платформа за здравословност. Всички да се съберат на едно място. Много е, се радвам, че присъствах на една холандска конференция, където бяха поканени и министрите на здравеопазването и министрите на земеделието. Такава бе проведена за първи път в историята ни и тя бе много добър пример за това как е, здравето да бъде направено елемент от всичките ни политически съображения. Съгласен съм с господин Дес. Той каза, че подходът ни трябва да бъде научно обоснован. Несъмнено. Нуждаем се и от обща методика, съобразно която да изчисляваме надлежната употреба или злоупотребата с антибиотици и в хуманната и в ветеринарната медицина. И, е, нуждаем се от контролна система и разбира се да усъвършенстваме нашите нормативни актове и нормативните изисквания, както и насоките за медикаментозния фураж и за използването на антибиотици в хуманната медицина. трябва да сме готови с резултатите за по-нататъчния ни план за борба с антимикробната устойчивост след края на 2016 година до юни месец. Ще има и заключение на съвета. И смятам, че сегашният период е много добра възможност Европейският съюз да бъде превърнат в водеща сила що се отнася до контрола върху антибиотиците. И разбира се, обръщам ви внимание, че всичко това има измерение за околната среда. Много добре знаем, че е, когато се произвежда медикаментозен фураж, трябва много да се внимава за това какво се изхвърля в природата. Следователно, необходима ни е методика за оценка на състоянието на околната среда около подобни заводи. Зная много добре, че проблемите с антимикробната устойчивост са свързани и с отношенията ни с трети страни. Това въжи за Китай, например. За Бразилия водим разговори с министрите в Китай, в Бразилия. Тези въпроси съм поставил и по време на посещенията си в Съединените щати. Опитваме се да включим проблематиката и в преговорите за трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Тъй, че Съединените щати и е, Европейският съюз е, еднакво активно да участват в решаването на затрудненията. Това са общи констатации. Мога да кажа само в заключение, че е, не бих искал да се ограничаваме само до ветеринарната медицина и медикаментозния фураж. Е, трябва да стимулираме диалога между различните браншове и отрасли е, в Европейския съюз като разбира се създадем мрежа с държавите членки, подпомагаме научните изследвания и иновациите за създаването на нови антибиотици или альтернативи на антибиотиците и също така да настояваме на глобално решаване на тези въпроси. Говорейки за трансатлантическото споразумение, потвърждавам че добре вървят преговорите е, по глава фитосанитарна защита. Удовлетворени сме от напредъка. Е, многократно съм казвал, е, че нашите правила трябва да бъдат зачетени и защитени. Виждам възможности чрез това споразумение да бъдат подобрени търговските взаимоотношения с европейските щати особено, що се отнася до земеделските продукти и продуктите на хранително-вкусовата промишленост. Това споразумение обаче е, не трябва да засяга нашите стандарти за храните. Не сме готови да идем на такава дискусия категорично. Ние трябва да запазим тези стандарти, това е безпределно ясно. Е, трябва да запазим е, механизмите си за оценка, механизмите си за контрол, е, защото от нас зависи да запазим капацитета, който сме съградили и да го доразвиваме. Това не подлежи на обсъждане с САЩ. Много важно е да се разбере. За нас е много важно да се разбере, че основната трудност е Съединените щати да бъдат накарани да погледнат на Европейския съюз като на единно цяло. Това е основното. Санитарните и фитосанитарните мерки са един начин да потикнем САЩ да ни възприемат като единен субект. В противен случай има много голяма асиметрия. Съединените щати могат да изнасят някои свои продукти във всички 28 държави членки, а ние нямаме такава реципрочна възможност. Литва или Холандия не могат, могат да изнасят говеждо, т.е. те могат да изнасят говеждо, но други държави членки не могат да изнасят. А щатите изнасят своето говеждо във всички 28 държави членки. Това е огромна асиметрия. Сега. По отношение на черупчестите и е, костното брашно, след дълги технически разговори, през ноември месец САЩ се съгласиха до черупчестите мекотели да бъдат предмет на еквивалентност. В продоволствените системи. Еквивалентността в продоволствените системи е много важен въпрос. Двете страни постигнаха съгласие за такава еквивалентност, равностойност. Това е един много добър пример. Става дума за доказване на равностойност. Ние от нищо не сме се отказали искаме само равностойност и възможност вратите да бъдат оставени отворени за внос и за износ и от двете страни на Атлантика, за, е, специално за черупчестите. А за млякото, както знаете, от самото начало Франция, Ирландия и Холандия бяха трите е, пилотни държави членки, е, в които бяха проведени проверки на Американската администрация за храните и лекарствата. Ние очакваме резултатите от тези одити. Чакаме информация е, от американските си партньори за това е, как върви оценката. Те знаят, че проявяваме голям интерес. Освен това, Имахме е, среща с е, секретаря на земеделието е, по време на моето посещение в САЩ през декември 2015 година. И е, очакваме от страна на американците да ни е, дадат информация е, за е, своите изисквания. Само, че пак ще кажа, основен принцип и за двете страни е принципът на реципрочност, принципът на взаимност. Ние към това се стремим. По въпросите, свързани с Ксилела. Like that, uh, moment, в момента имам е, среща с е, насрочена с министрите на Франция и на Италия е, с цел разискване на по-нататъчните стъпки за защита от ксилела. Знаем много добре, че в Италия има проблеми. в региона Пулия. Там е преустановено предприемането на някои задължителни мерки. Очакваме след няколко месеца да се произнесе окончателно съдът на Европейския съюз. В момента докладът за 2015 година е потвърдил, че е, ксилела не присъства никъде на територията на Италия, с е, изключение е, на Пулия и Корсика в Италия и регион Прованс в Франция. Мерките трябва винаги да бъдат съобразени с целта, с точното местонахождение на огнищата – трябва, ако не можем напълно да ликвидираме тази бактерия, поне да спрем по-нататъчното и разпространение в Съюза. Имаме идея да пок да организираме среща на високо равнище и да поканим министри от Гърция, Малта, Кипър, Харватия, Словения, Франция, Испания и Италия. Това са министрите на средиземноморските държави членки. И да обсъдим тези въпроси. А именно как е, да подходим е, ефикасно към решаване на проблема с огнищата на ксилела. Но във всички случаи трябва да изчакаме и решението на Съда на Европейския съюз. То ще се отрази върху резултата от нашите обсъждания. Имаше и въпроси, свързани с глифозат. Трябва да кажа, господин Хойслинг цитира а, два органа ЕФСА и АЯК. Е, е, Трябва да кажа, че на ниво СЗО съществува съвместен комитет за наблюдение на пестицидите. Още един орган, който също е, се е изказал във връзка с глифозадите и неговото становище е, е по-близко до това на ЕФСА. Е, освен това, националните органи имат различни подходи и различно мнение. А як има е, становище, че глифозатът може би е канцерогенен. Но във всички случаи има и други органи, които извършват оценка и техните мнения се различават едно от друго. Е, много популярно е да се казва, че полезността на глифозата се поддържа в изследвания, финансирани от е, този отрасъл. Но, говорейки за деликатността на темата и изхождайки от е, тежкото положение в момента, бих казал, че е добре да се помисли как да променим системите си на оценка, така че те да станат по-прозрачни. Disclosing uh, such те трябва да станат по-прозрачни и когато промишлените отрасли ни представят някакви изследвания, те трябва да бъдат оповестявани. Това ще предизвика доверие. В а, противен случай ние не можем да убедим общественото мнение, че стрикно се придържаме към научните становища. Ние сега водим разисквания с държавите членки. В постоянния комитет бяха заявени много разнообразни виждания от страна на различните държави членки и ние не сме готови да продължим по-нататък, без да се съобразим с становището на държавите членки. Трябва да поемем обща отговорност. А това изисква, че изисква всички 28 държави членки да заемат обща разбираема позиция. Нуждаем се от генерална коалиция във връзка с глифозат. Също така, както добре знаете, ЕФСА е давала становище за опасността, свързана с използването на някои коформуланти. Вече е предложена забрана за БОА талафамин. Тук има най-различни аспекти. Биологично разнообразие, ограничаване на удължаването, биомониторинг, най-различни са проблемите. Но вие преди всичко трябва да разберете, че е необходимо и тук да стигнем до обща позиция на държавите членки, а Европейската комисия да не бъде оставена сама да върши всичко и да извършва сама всички преценки. Между другото, има и резолюция на Европейския парламент за глифозата и там се възприема същият подход. Във всички случаи ние трябва заедно да възприемем и да прегърнем един научен подход. По отношение на животинските протеини, съвместния научен център е, прави проучвания и ще е, предложи някои идеи за решение. Е, бяха поставени въпроси във връзка е, с заболяванията при животните и бюджета. Е, вашата цифра за 2,8 милиарда евро не е вярна. Имаме само 140 милиона евро за 7 годишен период. Сиреч по 20 милиона на евро. Вие споменахте спомен... възможността за застраховането. Про... Ние сме разисквали тази възможност и резултата от разискването беше отрицателен. Много е трудно да се въведе застрахователна схема, много трудно е да се управлява такава схема и това би изисквало огромни и неоправдани ресурси, каквито нямаме на разположение. По отношение хуманното отношение към животните, нашата позиция е следната. Вие говорихте за износа на наши животни за трети страни и проблемите с това, че по различен начин се прилагат стандартите за хуманно отношение. Тези стандарти проистичат от това, което е възприела на глобално равнище СЗО и също така от правилата на Световната търговска организация. Готови сме да общуваме с третите страни. Да кажем за говеждото и Бразилия. Както знаете, придържаме се строго към изискванията си за хуманно отношение към животните. Готови сме във всеки момент да изпратим екипи в командировка, които да видят на място как се спазват нашите стандарти там. Когато разискваме Проблематиката за вноса и износа на животни и на продукти от животни е, с трети страни винаги поставяме проблема за хуманното отношение на животните, но разбира се, ние не можем да забраним на третите страни е, да изнасят за нас, защото много трудно можем да оправдаем подобна забрана на друго ниво. Много ви благодаря, господин комисар. Преминаваме към въпросите на членовете на Комисията по селски стопан, селско-стопански въпроси. Имаме 20 записвания за изказване. Предлагам всеки да получи не повече от минута. Искам да поздравя сред нас и гостите на господин Дантен. Това са млади хора, от местно училище. Добре дошли сред нас. Много се радвам, че нашите гости попадат тук тъкмо по време на такава важна дискусия, защото става въпрос за сигурността на храните, безопасността на храните. Госпожа Дамато. Благодаря, господин председател. Имам един-два подробни въпроса и искам да получа също по-подробни отговори от господин комисар, ако е възможно. Светлината на това, че очаквам решение на Съда на Европейския съюз относно законността на мерките за спиране на ксилала в Пулия в Италия. Искам да попитам, смятате ли да приложите принципа на, съразм... на пропорционалност към директивата, що се отнася до процедурата и що се отнася до глифозида, искам да ви попитам глифосата, искам да ви попитам да разгледате член 10 на директивата 1027 наклона черта 2009 година, защото вие трябва според този член да направите тази информация достъпна за широката общественост защото иначе ще чакаме 8 или 10 години да се вземе решение по глифосада. Благодаря. От среща на екрана виждате да се отброява времето, което ви е отредено. Много ви моля да се придържате в рамките на една минута. Господин Ертос. Благодаря ви. Господин комисар, искам да привлека вашето внимание към един скандал, подобен на този с конското месо. И вчера говорихме за това. Голяма част от меда, постъпваща като внос в Европейския съюз, е модифициран и трябва да се промени етикетирането – защото е много важно да се посочва дали това е мета, който е произведен в Европейския съюз, в държави извън Европейския съюз или това е смесен мед, произведен смесица от мед, произведен в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Но това не е достатъчно. Смятам, че Европейския парламент трябва да одобри доклад по собствена инициатива по този важен въпрос и трябва нещо да се направи във връзка с този проблем. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Във вашето изложение ви говорихте за превентивните мерки, говорихте за нидерландските съскостопански производители – но искам да ви попитам какво ще направите във връзка с изключително високото ниво на заболявания от рак в Европейския съюз. Тук трябва да се действа много бързо. Готови ли сте да работите с вашия колега, господин Вела, за да се осигурят необходимите финансови средства и да се гарантира подкрепа за държавите членки, така че да могат да бъдат подпомогнати хората, които работят с стопанските райони и са изложени на въздействието на канцерогени вещества. Азбестът също така е голям проблем в селските райони. Много е важно да съчетаваме устойчивата енергия с премахването на азбеста от селскостопанските стопанските съоръжение и сгради. Смятаме, че трябва да се работи по този конкретен въпрос. Следващи оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че имам възможност да ви отправям въпроса. Благодаря ви за сътрудничеството с депутатите от нашата комисия и парламента като цяло. Имам следния въпрос към вас. Полша, Литва и други балтийски държави пострадоха от африканската чума по свинете. Хората, които живеят в селските райони, ни питат при срещи, кога ще се промени ситуацията, тъй като има свине, които са засегнати от африканската чума по свинете. Хората питат дали ще имат възможност да отглеждат свине поне за собствена консумация. Ние не сме сигурни, че имаме необходимите стандарти за храна и за хуманно отношение към животните, ако не разполагаме с необходимите финансови средства. Нашата комисия изпрати нарочно писмо до господин Юнкер, посочвайки колко е сложна ситуацията на селскостопанските производители. Какво правите ви, за да се реши по-конкретно този проблем? господин комисар. Много бих се радвал, ако научните резултати отново се върнат като основание за вашите решения. Мисля, че това са въпроси, по които държавите членки трябва да заемат позиция, а не да отлагат вземането на решения, просто като се въздържат, защото решение не може да се взима с въздържали се. На второ място, вие казахте, че се интересувате от конструктивните решения. Говоря за руското ембарго. Едно от така пречките е, че руският министр на селското стопанство е включен в така наречения европейски черен списък. Може би трябва да се направи някакъв обмен на мнение и нещата да се променят. Пан Андрю. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Замеделците, е, овощарите и лозарите са много обезпокоени във връзка е, с промените в регламентирането на е, пускането на пазара на фитосанитарни продукти, особено в пограничните райони. Как можете да откликнете на техните опасения? Говорите за контрола върху епизоотичната обстановка. Говорихте за югозападната част на Франция. Аз съм свидетел на положението там. Е, е, общо е, взето положението се контролира от Френското министерство, но не трябва да се допуска разпространяването на бактериите е, извън сегашните огнища. Това е, засяга както овощарите, така и лозарите. Е, би трябвало на европейско ниво като цяло да се оценява економически и санитарен ефект на предприеманите мерки. Мисля, че е добре да чуем вашето мнение за това как да подходим съразмерно към ефекта на тази криза. Äh, Много благодаря, Господин комисар, вие отговаряте за здравеопазването, с безопасността на храните и закрилата на животните. Т.е. от вас се очаква да сте на страната на потребителите на здравеопазването и на животните. Бях ви изпратила два въпроса преди нашата среща на съвсем други теми. Първо, вносните породи коре, коне знаете, че особено кобили се внасят много, които е, е, т.е. кръв от кобили се внася, която не отговаря на нашите стандарти, но тя се използва, например, при отглеждането на млади прасенца. Крайно време е комисията да реши, че кръвта трябва да се оценява точно както се оценява и месото. И на второ място кастрацията на прасетата без опойка. Имате ли практически план за прекратяването на тази практика? Практически план питам, не само мислене по въпроса. Господин Капуто. Си, грация, грация, президенте Шакроди. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да съм много кратък. Опасявам се от това, че ще ме прекъснете. И така, за антимикробната резистентност. Комисията не отговори на въпроса на колегата. Ще има ли списък на антибиотици, които се използват единствено и само в хуманната медицина? И сега по глифосата. Разбира се, трябва да се постигне съгласие в съвета, но има много държави, членки Италия, Франция, Швеция, Нидерландия, които вече са се изказали против. Затова смятам, че е добре да се прилага принципа на предпазливия подход и да се събира доказателства за това, че този продукт е вреден. За ксилелата говорихме за това, че няма съгласие в научните среди за ролята на ксилелата. Вие самия казахте, че няма нови епидемии. Може би е добре да се помисли за засаждане на ново на маслинови дървета в засегнатите региони. Благодаря, господин комисар, че днес сте тук. Говорихте за по-нататъчното развитие на селското стопанство, което според мен е тръгнало по много добър път работейки за устойчиви и качествени продукти и хранителни стоки. Хранителните стоки са много важни за нас. Искам да попитам за хранителни стоки, произведени от внесени клонирани животни. Може би комисията предвижда някакви мерки по отношение на разхищаването на храни. За мен е много важно, освен за птичия грип и свинския грип, да не забравяме и ТБЦ. А що се отнася до антимикробиалната резистентност, нека да кажа, че е много важно и как се обезвреждат отпаднат, отпадните води от хората, които съдържат много остатъчни вещества от медикаменти и хормони. Болниците, например, нямат пречиствателни станции с филтри с активен въглен. Имате ли въобще някакъв поглед върху европейските страни, как стоят нещата? Себастия? Благодаря, господин Себастия. Благодаря, господин председател. Господин комисар, миналата година бяха открити над 100 случая на черни петна край границите на Европейския съюз. Основната причина е паразитът, идващ от Африка. И ясно е, че ако внасяме този паразит а, чрез вноса на цитрусови плодове, това ще бъде много зле. Имам също така друг конкретен въпрос. Дали новите методи за селекция на растения, дали това е прикритие на това, че се извършва генетична модификация. Да или не? Много бих искал да дадете отговор на тези въпроси. gospodine predsjednie gospodine Благодаря, господин председател. Европейският парламент обсъди предложението за регламент за изменение на директива 123 от 2003 година и го отхвърли. Там се предвиждаше държавите членки да могат да влагат в храни и е, да не могат да влагат е, за храни и фуражи генно модифицирани продукти. Парламентът не беше доволен от разпоредбите. Смятаме, че въпросът с ГМО е проблем в Европейския съюз. Няма единно становище. Има и гласове за, и гласове против ГМО. Повечето депутати са на мнение, че регламента не може да предвижда свобода на държавите членки сами да решават къде да използват ГМО и къде не. Освен това в предложението не се изяснява въпросът за пазарното влияние и влиянието върху свободната, свободното движение на, на стоки на търговията с ГМО. Та въпросът ми е кога комисията ще излезе с ново предложение. Тук става дума за 150 региона, и, а 450 хиляди общини в Европа бяха казали, че са а, чисти от ГМО. Какво ще се реши накрая? Eh, eh, Благодаря, господин председател. Тази сутрин имаше семинар по хуманното отношение към животните и комисията не беше представена но на този семинар прозвуча ангажимента на Нидерландия, Белгия и други държави и членки да работят наистина сериозно по хуманното отношение към животните. Тези държави искат да се постигне много повече от това, което за момента планира Европейската комисия, защото в момента комисията се ограничава само с консултации с заинтересов... и заинтересованите страни завършва одити, но има много сериозен разрив между това, което се случва на място и това, което прави Европейската комисия. Това, което очакваме от Европейската комисия е истински ангажимент в сферата на хуманното отношение към животните. Често се чува, че е необходимо да има равнопоставеност на пазара, но дали не трябва да забраним вноса на продукти, които не отговарят на нашите стандарти. Но какво можем да кажем в такива случаи, когато се използват субсидии за отглеждане на кокошки, например, в инкубатори, не отговарящи на стандартите за хуманно отношение към животните и след това месото или яйцата от тези птицеферми се изнасят трети държави. Благодаря, господин председател. Аз имам два конкретни въпроса към господин комисар. Защо един толкова простичък процес, като взаимното признаване, не работи в Европа? Защо това е нещо, за което се смята, че е много лесно, но защо не работи тази процедура, например, във връзка с регистрите на различни вещества. Това би могло да бъде един ефикасен инструмент и това ще позволи селскостопанските производители да бъдат равнопоставени и да могат да използват едни и същи препарати за растителна защита. Вторият ми конкретен въпрос е за веществата, нарушаващи функционирането на еднокринната система. Знаем, че се извършва в момента проучване, но кога то ще бъде финализирано? Кога ще има подходяща уредба за тези вещества. И какво се случва при вноса от Южна Африка на плодове заразени с черни петна, с паразита черно петно. Загрижени сме от вноса на такива продукти от Южна Африка. Какво ще се направи по този въпрос? Благодаря, господин председател, господин комисар. Както виждате, проблемите в селското стопанство са многобройни и повечето от тях изискват финансови усилия от Европейската комисия, но има и проблеми, които ще се решат чрез преодоляване на административни пречки. В Румъния сектора на производство на свинско месо се сблъсква с много проблеми, не поради забраната от Русия само, но и също така ограниченията за търговия с живи свине в рамките на Европейския съюз. През 2007 година в Румъния ние установихме, че имаме случаи на африканска чума по свинете, но тогава компетентните органи в Румъния направиха всичко, за да се осигури здравето на животните. През януари вие се срещнахте с министрите на селското стопанство и вие казахте, че ще се разблокира търговията с живи свине. Имате ли график? за решаването на този проблем. Благодаря ви. Господин Данте, благодаря, господин председател. Има много кратък въпрос. Как да се обясни на хората, че европейската политика за фитосанитарна защита позволява един продукт в една страна да бъде един продукт в една страна да бъде забранен заради рисковете, които поражда, а в друга страна да бъде разрешен и то за биологично чистото земеделие. Е, пани посел мои. Пани посел мои. Госпожа Мои. Грация. Алора, сеньор комисарио, я е, vorrei... Благодаря ви. Господин комисар, Бих искала да ви попитам и от свое име, не само като член на тази парламентарна комисия. Дали има сериозни научни изследвания, които могат да бъдат представени във връзка с бъдещото разрешаване на нови продукти. Може ли да се направи изследване на нивото на Европейския съюз? Доколкото знам, мнението на Европейския орган по безопасността по храните и проекто решението на комисията се основава върху 6 изследвания, които се финансират от предприятия, които произвеждат тези пестициди и нито едно от тези проучвания не е било публикувано. Много е важно да има надежни научни данни, защото в крайна сметка предложенията на комисията се опират върху научни изследвания. Ние вече от десетилетия използвам пестициди и Европейския орган – по безопасност на храните се опира върху сериозните научни изследвания, финансирани от Международната организация за борба с рака. И тези изследвания показват, че много от пестицидите нарушават генната структура на хората, нарушават ДНК. И смятам, че комисия трябва да отчита не само мнението на ЕОБХ, но също така трябва да се отчете и това колко е важно да се води наблюдение за състоянието на здравето на европейските граждани. Господин Тапола, благодаря ви. Господин комисар, в Хелсинки 5000 селскостопански производители протестираха поради сложната ситуация в селското стопанство. Вие знаете, че Финландия има дълги традиции в търговията с Русия, особено що се отнася до млечните продукти. Първият ми въпрос към вас, господин комисар, е какво прави генерална дирекция Санте да помогне на държавите членки да преработят продуктите, които не са забранени за внос в Русия, като, например, продукти без лактоза. Още един въпрос. Износ към Русия също така беше блокиран от спора между Европейския съюз и Русия и спора беше отнесен до СТО. Какво се прави, за да се възобнови вноса на продукти от свинско месо и свинско месо в Русия? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Два проблема. Никой не говореше тук за здравето и благополучието на саскостопанските производители и техните семейства. Трябва да се говори за психичното им здраве, но също така и злополуките, които водят до сериозни наранявания и дори до смъртни случаи на хора, на селскостопански производители, които работят за да произвеждат храна за нас. Също така искам да спра на една доста странна ситуация с вноса на конско месо от Мексико и Канада в Европейския съюз и единственото изискване да има документация предшестваща 6 месеца преди заколването на конете и медицински сертификат. Докато за конете, които са заколвани в Европейския съюз, не се предявяват се предявяват, извинете, много по-стрикни изисквания, въпреки че много от тези коне са напълно пригодни за това да навлязат в хранителната верига. Дами и господа, списъкът на ораторите е завършен. А, не, още един оратор. Господин Ек, благодаря ви, господин председател, господин комисар, благодаря ви. Всъщност, зайците също трябва да бъдат включени в дебата. Ние говорихме за това миналата седмица в Страсбург. Така че, още един въпрос. Здравето. Здравето на хората. Дали сте мислили за това до каква степен здравето на хората които са в контакта с животните, до каква степен това здраве е засегнато. Миналата седмица донесох снимки. Миналата седмица заварих на стълбите си едно плачещо момиченце, защото в интернет, който е иначе е много полезно нещо, се публикуват много неверни неща. Стотици хиляди хора – са съсипани заради това, че към тях се е прилагало по-скоро неправилно медикаментозно лечение. Какво правите вие като комисар по въпросите на здравеопазването? Сутринта komisarzu oddaję panu głos. Имаше хора, които се изказаха, затова сега дам думата на вас, господин комисар. Okay, may I start with question of uh, Xildana from Amato? Започвам uh, с въпроса на госпожа Мато. Както знаете, разбира се. И разбира се, господин Капуто постави този въпрос за Ксилева. Както знаете, имаме научно обосновани доводи, които са формулирани от ЕФСА. Абсолютно ясно е. Приканвам ви да прочетете становището на ЕФСА и да го дискутирате. Защото ние имаме само един е, орган с научни функции, който е предвиден в нашето законодателство. Аз съм длъжен да спазвам законодателството и да спазвам всички правила и процедури, които са одобрени от двата законодателни органа Европейският парламент и съвета. Е, парламентът и съветът са изготвили нормативната уредба за това кой отговаря за извършването на научната преценка? Научната преценка на риска за пестицидите, при пестицидите е, е поверена на ЕСА. Не, че не искам да говоря по темата ксилела. Ние се придържаме към научните доказателства. И ние винаги се стремим да потикваме ЕСА да ни държи в течение за появата на нови материали и информация. Ако ние пък получим нови материали и информация, изпращаме ги на ЕФСА за оценка. Трябва да се прочете становището на ЕФСА. Винаги казвате, че не вярвате в ЕФСА. Ако не вярвате в ЕФСА, трябва да бъде променено нашето законодателство и да се предложи нещо ново. Но подобни предложения е, се одобряват е, от Европейския парламент и от съвета. Не може просто абстрактно да се казва не вярваме на ЕСА. Ние сме длъжни да се придържаме само към научно обоснованите доводи и да спазваме законно установените процедури. Нямам право. Не е в моята компетентност да се противопоставям на законодателството. Ако прочетете становището на ЕС, ще видите предписаните там мерките. Одитите и анализите на комисията, извършени в Италия и Франция, са с цел да се провери как са били спазени мерките на Европейския съюз, които са предприяти с неотложен характер. Да. За Пулия имаме а, проучване, като чакаме да излязат а, неговите крайни резултати. В момента, в който получим тези крайни резултати, ще се придържаме стриктно към правилата и процедурите. Комисията е готова да се занимае с, с всяко предложение, което има научна база. Ние не сме против това да говорим за нови предложения, стига те да са научно обосновани. Сега, етикетирането на меда. Както знаете, генерална дирекция Агри е тази, която се занимава с този въпрос. Той не е от моята компетентност. Но сме готови да предадем вашия въпрос и коментар във връзка с етикетите на Генерална дирекция Агри и да пред дадем на тази дирекция вашето предложение за координация. Вие зададохте въпрос за асбеста. Да. Работим в много тясно сътрудничество с колегата комисар Вела. И продължаваме да оказваме подкрепа за всякакви необходими научни изследвания, включително чрез Хоризонт 2020. Азбестът е много тясно свързан с проблематиката на раковите заболявания. И разбира се, аз ще предам вашето послание на комисаря Вела. Ще му кажа, че вие бихте желали да получите информация за това, къде се намираме от към проучвания, какво сме постигнали. Но мога да ви кажа, че няма съмнение. Здравето, околната среда и азбестът са много тясно свързани. Сега, по африканската чума по свинете. Ще продължа да разисквам темата на литовски. Що се отнася до африканската чума по свинете, периодично организираме различни срещи. Не само на техническо, но и на високо равнище. Неодавна проведохме среща в Вилнюс, където министри, заместник-министри и ръководители на ветеринарни е, служби от няколко държави членки участваха. Имаха, имаше и специалисти, експерти от различни страни. Проведохме обсъждане. Неодавна бе проведена среща и в Талин с представители на Латвия, Литва, Естония и Полша. Е, тези държави изпратиха своите министри, а имаше представители на други държави членки е, Финландия, Румъния, Словакия и Унгария. Констатирали сме наличието на проблеми по границите. Затова искаме да отправим предупреждение към страните, които все още не са се сблъскали с този проблем, да започнат превентивна работа, за да не възникне той и при тях. Да, трябва да се съобразяваме с финансовите инструменти. Давам си сметка, че те са в ръцете на комисаря Фил Хоган, защото той отговаря за земеделската политика. Но необходимо е да се помисли за използването на тъй наречените гъвкави мерки за борба с африканската чума по свинете в засегнатите от тази болест територия провеждаме конкретни проучвания ежемесечно в зони 2 и 3. Опитваме се да облегчим положението на стопанствата. Ако те спазват мерките, се стремим да ги облегчаваме. Ще продължим е, работата си по-нататък. Планираме през есента да проведем е, мащабна среща в Полша. Полша прояви желание да бъде домакин и организатор на тази среща, така че продължаваме да полагаме усилия за подпомагане на земеделците и промишлените комплекси в борбата с африканската чума по свинете. Основният проблем е регулирането на популацията на глиганите. Това е основното, което трябва да решим и сме готови да пристъпим към търсене на решение. Във всички случаи процесите са под контрол За, на въпроса за глифосата и руското ембарго и за, на въпроса <laughs> за черния списък, в който е включен министърът на здравеопазването на Русия. А, вижте, ние имахме среща миналата седмица с представители на руското представителство в Брюксел. А, обсъдахме е, тези въпроси и ще ги предложим за обсъждане и на по-нататъчни срещи. От друга страна има един висящ спор пред е, Световната търговска организация. Там също трябва да се изчака развитието. Чакаме е, предложение на руската страна и тогава ще организираме нова среща. Както вие казахте, е, по въпроса за глифозата, държавите членки се въздържат да предприемат действия? Не. Вижте, е, ще ви обърна внимание на следното. Държавите членки са длъжни да съобщат становището си на ниво постоянен комитет. И ние след това ще проведем обсъждане. Готови сме за такова обсъждане. Че може да се предприемат временни мерки, да се изчакат резултати от научните изследвания на Агенцията за химикалите. Различните държави членки имат различно становище, но и разполагаме с време. И използвайки принципа на предпазливостта, ще преценим какви стъпки да предприемем. Искам още веднъж да кажа. на депутати засегнаха този въпрос за е, действащия регламент, за действащите правила. Значи искам още веднъж да кажа, че е, нашите предприятия могат да ни изпращат своите изследвания. Те обаче е, са защитени. Те съдържат защитена информация. Това е информация с поверителен характер и ние сме длъжни да не ги разгласяваме, защото в тях има търговски тайни и други подобни данни. Аз предлагам тези проучвания в бъдеще да бъдат оповестявани. Готов съм да го предложа на предприятията и съм сигурен, че те ще се съгласят с мен, но за сега тази клауза за поверителност фигурира в нашата нормативна уредба. Естествено, готов съм да участвам в разисквания за това как да постигнем оповестяване на проучванията, които правят отделните предприятия и браншове. Ако постигнем такова оповестяване, доверието към нас ще е много по-голямо. Депутатът Андрю спомена въпросът за птичия гриф. Да провеждаме обсъждания, включително с министъра на Франция. Знаете, че е, това е проблема, който е, въжи по определен начин за патиците и гъските, е, а друго е неговото проявление при е, кокошките. Естествено, въпросът е глобален и тук е необходимо сътрудничество на глобално равнище. Обеден съм, че френските компетентни органи и комисията ще продължат отличното си сътрудничество. Европейската референтна лаборатория, която е ангажирана за този случай, работи на изключително високо ниво и смятам, че Франция ще успее да постигне контрол върху трудностите. Съгласили сме се с господин Лефол, министъра на замеделието на Франция, да бъде посетен от наши експерти зона засегната от птичия грип, за да видим на място какви са предприятите мерки за борба с заболяването и неговото изкореняване. Question, question. Някои запитаха за кастрирането на прасетата и за конската кръв. Както знаете, стои този въпрос. Поставен е той в медиите за това, че се използва кръв от бременни кобили за храна на прасенцата. Съгласно правилата на СТО, Европейският съюз не може да задължава трети страни да спазват стандартите за хуманно отношение към животните в Европейския съюз но ние водим дискусии за повишаването на тези стандарти в глобален мащаб. Във всички случаи ние имаме е, стандарта за хуманно отношение, специално, що се отнася до е, кръвта на кобилите. И този стандарт обхваща животните, използвани и за научни и експериментални цели. Готови сме да продължим разискванията по този въпрос, като насърчаваме и други държави в света да спазват нашите пан... стандарти. Е, сега по отношение на кастрирането на прасетата, през март комисията ще започне проучване за използването на аналгетични и анестетични средства при кастрацията. Знаете, че ние тук имаме едно ограничение да, във връзка с възрастта на прасенцата и това е те да не са по-малки от 7 дни. За всички случаи ще ви държим в течение за това, което правим. Няколко е, депутати поставиха въпрос е, за черните петна по цитрусовите плодове. Тежки са разискванията ни с Южна Африка и с Международната организация за растителна защита. В момента са много е, така сериозни обсъжданията ни за това как, по какъв начин да окажем влияние върху Южна Африка да се пребори с този вредител. Почитаният депутат Буда запита какво е положението е, с е, прасетата в Румъния. Е, с Румъния сътрудничим много добре. Вървим към намирането на решение. Достранните разисквания ще продължат и със сигурност ще напреднем. Госпожа Гарсия, мисля, е, говори за смутителите на ендокринното развитие. Смутителите на ендокринната функция са предмет на един наш работен документ. Ние се стремим да разработим критерии за тези така наречени дизруптори или смутители на ендокринната функция, съобразно критериите възприяти от СЗО. И е, смятам, че е, ще постигнем успех. Е, в момента организираме разисквания с експерти. Надявам се, че следващия месец ще имаме проект на позиция за тези нарушители, вещества, които нарушават ендокринните функции, съобразно дефиницията на СЗО. Депутатът Магинес постави въпроса за здравето, физическо и психическо, на замеделците – Както знаете, разполагаме с платформа за психично здраве. Искам да обърна внимание на факта, че ние в Генерална дирекция здравеопазване, която работи съвместно с мен, се стремим да осъществим да разработим една обща платформа за психичното здраве на хората в селските райони. From... Някой говори за конското месо, което се внася от Мексико, Канада и САЩ. Знаем, че има такъв проблем Имаше срещи. Имаме спор Европейски съюз Мексико. Въвели сме ограничителни мерки за вноса на конско месо от тази страна. И следим развитието на ситуацията на място. Що се отнася до вноса от Канада, специално на коне които са били транспортирани от САЩ в Канада и след това се изнасят в Европейския съюз. Организирали сме детайлни дискусии и по този въпрос. Както знаете, в е, момента е, вносът на конско месо от Мексико е забранен. Вносът на конско месо от Мексико в Европейския съюз е забранен. Беше зададен въпросът за стратегията за хуманното отношение към животните. С радост мога да кажа, че проведохме много задълбочен дебат по тази тема в съвета Държавите членки е, имат най-различни становища. Някои са привърженици на въвеждането на нови законодателни подходи, други подкрепят изработването на нова стратегия за хуманното отношение към животните. В момента сме готови да обнародваме едно релевантно проучване на Евробарометър, да направим анализ на мерките предприяти по предишната стратегия за хуманно отношение, 8 мерки са изпълнявани. Има и пътна карта, по която се ориентираме, пътен лист, по който следим е, как е, ще изпълним тези мерки към 2017 година. И е, разбира се, провеждаме диалог с заинтересованите. За мен е много важно да се създаде платформа за хуманното отношение към животните. Тя ще позволи да се разискват всички въпроси, свързани с тази тема и евентуално да се генерират предложения за нова стратегия тази област. Само, че една платформа за хуманното отношение към а, животните дава възможност на всички заинтересовани да изразяват и най-различни становища. Тоест не е така лесно, когато създадете платформа, да стигнете до единно мнение по някой въпрос. Зная, че има държави членки, които много ентусиазирано подкрепят идеята за платформата и нейното създаване, Европейската комисия е готова да улесни това създаване. Извинете, но времето изтича. Още един въпрос бих добавил, само един, за ГМО. Комисията още веднъж припомня, че Европейският парламент отхвърли нейния нормативен проект. Нямаме обща забрана. Нашата идея беше също както при култивирането да се постъпи а, и във връзка с а, храните и фуражите, които съдържат генетично модифицирани организми. А, в момента съветът. А, формулира обща позиция, мисля, че дебата трябва да продължи и трябва да внимаваме, да наистина да говорим. Имам чувството, че водим диалог между глухи и неми. Извинявам се за израза, казва комисарят. Хубаво е да видим е, как ще е, вървим нататък, но аз съм истински разочарован, тъй като Европейският парламент бе този, който отхвърли нашият проект – за това да има отговорности на ниво държави членки. Благодаря, господин комисар. Благодаря за този задълбочен анализ, за който отделихме достатъчно време. Много жалко, че по най-сложната тема започнахте да говорите в самия край. по-добре е да се завършва с полице приятни теми, но благодаря много. Много сме доволни от вашето посещение. Изключително сериозен и полезен разговор проведохме. Благодарим ви, желаем ви успех. Остава да обсъдим още две много важни теми. преразглеждането на МФР и ТИТИП също важна тема. Това е и ваш ресор, разбира се. Но от името на всички за сега ви благодаря. Благодарим и на вашия екип, с което приключваме тази точка от дневния ред. Мисля, че това, което се очакваше от структурирания диалог, се осъществи. Още веднъж благодаря ви, господин комисар. Proszę Państwa, bo czas nas pędzi. W tym, pan, czy pan. E, Времето ни се изплъзва. Господин Яр готов ли е да преминем към неговата тема? стъпка за преразглеждането след изборите на многогодишната финансова рамка. Има предложение на комисията, но а, то предстои да излезе, а парламентът би желал предварително да се занимае с това предложение. Господин Олбрихт и госпожа Томар от бюджетната комисия работят по този въпрос. А господин Петър Яр е автор на становището на нашата комисия по този въпрос. Въпросът е важен, защото имаме свои очаквания, свои коментари в навечерието на излизането на конкретното предложение на комисията и нашият глас трябва да се чуе. Може би сме прекалени оптимисти, тъй като действително си въобразяваме, че комисията ще се отнесе сериозно към нашите предложения. Госпожа, господин Яр, благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. правилно казахте, има становище за МФР за периода 2014-2020 година. Вече имах запитвания от колеги, които ме питаха какво става, нали имаме средносрочно финансово планиране, не е ли ясно всичко. Новото е, че комисията има право да преразпределя е, средства по различни раздели, нещо, което изисква, разбира се, и становището на Европейския парламент. Все пак става дума за 62 милиарда за нашите цели, само в нашата област. Сега предложенията ми са следните. Първо, становището да бъде сравнително кратко когато обсъждаме и с докладчиците в Сянка, ще настоявам да бъде становище под 10 страници, без лирически отклонения, само с конкретика това е първото ми желание. Второто ми предложение е да покажем, че ние като аграрни политици сме надежден партньор, винаги сме държали на думата си сме отговаряли на изискванията, отправени към нас, поради което имаме право да поставяме определени разумни искания, които да се покрият със съответните финансови средства. Тоест, минималното ни искане е одобрените средства от МФР да бъдат наистина заделени за селското стопанство. Разбира се, че е, и във връзка с новите колебания на цените ще трябва да настояваме за съответните финансови резерви, тъй като досегашните стабилизиращи инструменти са били недостатъчни. Това е генералната ли, ни линия. Сега какъв график предлагам? Имаме сравнително доста време. На 6 юни е гласуването в нашата комисия. 29 април е крайният срок за внасяне на предложения за изменения. Аз предлагам още на 22 март да направим първа среща на докладчиците в Сянка. Обръщам се и към секретарята да ми съобщат имената и на останалите докладчици в Сянка, които все още не не са ми известни. Така, първото заседание на 22 март, за да очертаем първоначалната си стратегия. Е, в следващите дни ще изпратя първия проект на резолюцията на докладчиците в Сянка, за да можем да се съберем и да се подготвим. Целта ни е в крайна сметка ще бъде да постигнем много сериозно мнозинство, което да подкрепи нашето становище и вече с това в становище в ръка да влезем на преговорите а, с бюджетната комисия. Толкова като въведение, може би по-нататък ще проведем дебат по същество. Това, което днес е важно да се каже е, че колегите докладчици в Сянка ще получат първия проект. Значи обобщавам, темата е важна, посланието трябва да бъде много конкретно и трябва да бъдем с достатъчно самочувствие, защото сме подготвени. Нашата комисия винаги е доказвала в последните десетилетия своята надежност, а и квотата на грешката ни винаги е била много ниска. Толкова за сега, господин председател. Дами и господа, господин Ярх вече е започнал разговори с някои колеги. Очевидно тези разговори трябва да продължат. Сега апелирам към вашите инициативи. С други думи, освен това, което ще кажем днес и тук, вие можете да изпращате своите предложения на господин Яр. за да може наистина всичките ни идеи да влязат в употреба. Предлагам сега, който желая да вземе думата. Nie mamy jeszcze tutaj на листа. Czekamy на wypowiedzi. Не виждам желаящи. Никой ли не иска? pani poseł petir bardzo proszę ja bih željela pohvaliti pristup gospodina Jara koji je jako ozbiljno shvatio Искам да поздравя господин Яр за подхода му. Той наистина много сериозно се отнесъл към поставената задача и очевидно работи в интерес на депутатите не само от нашата комисия, но и на всички европейски сфермери. така че само мога да го поздравя за този подход. В неговието проекто предложение нашата позиция наистина е застъпена толкова широко, колкото не бях виждала до сега. Много е важно той да продължи да държи тази линия за запазване на средствата за селското стипанство на досегашното равнище, защото би било катастрофално да има размествания и промени. Много е хубаво, че той подчертава важната роля на малките семейни предприятия, които са много важни за запазването на селските региони и за тяхното оцеляване, както и за запазване на традициите там. Николсон. Господин Николсън. Благодаря, господин председател. Мисля си, че това показва доверието на нашата комисия, че никой не настоява да вземе думата. Ние знаем, че колегата Яр е много компетентен човек. Господин Яр казва по-късно, по-късно ще говорите за това. А, така или иначе, ние знаем, че времената са сложни за селското стопанство и е трудно да се говори за бюджет, когато хората страдат, но много е важно да се работи с докладчиците в сянка и аз съм убедена, че от името на нашата комисия господин Яра ще се справи много добре, ще представи блестящ доклад. Пан Яр представи документ. Втеди... Да, ще видим какво ще кажете, когато представи окончателния проект от текст. Сигурно ще има хиляди предложения за изменение. Госпожа Агиле. Благодаря, господин председател. Господин Яра, аз съм докладчик Сянко от моята група и искам да допринеса за един добър доклад по принцип не исках да взимам думата, защото все още нямаме дебата. На мен ми се струва, че е много важно да запазим бюджета. Това е основната цел. Да се запази бюджета за сълското стопанство защото аз мисля, че основната точност е следната. Виждаме, че и съветът и комисията предлагат нещо. Ние знаем, че има много неща, които се съобщават на медиите. Говори се за нова мярка срещу кризата в селскостопанския сектор, но нищо не се говори за парите. Но в крайна сметка това, което има значение, е какво ще е състоянието на сълското стопанство. И смятам, че тук ще можем да посочим най-важното в бюджета. И накрая един въпрос. Вие казахте, че на 22 март ще се проведе първата среща на работната група. Правилно ли съм ви разбрал? Ačiū ще Iš пилна е пасите. Господин Ропе, благодаря ви, господин председател. Изцяло имам доверие на колегата Яр. Обеден съм, че той ще положи всички усилия за това този документ да има добро бъдеще. Наистина много е сложна ситуацията в селското стопанство. По-настоящем, когато говорим за преглед и корекция на бюджета, трябва да осъзнаваме, че това е важен въпрос и всички трябва да използваме ситуацията така, че да спечели селското стопанство, защото селското стопанство не е виновник за кризата. Селското стопанство не е виновник за кризата в отношенията с Русия. Това са въпроси, които зависят от дипломатите. Селското стопанство не трябва да бъде изкупителна жертва и да плаща за всичките проблеми. Трябва да се стремим да вдъхнем нов живот в селските стопанства. Имаме ограничено количество пари за селското стопанство и може би бих могли да използваме заеми или схеми за гаранции може би трябва да потърсим някакви по-нетрадиционни решения, за да могат нашите селскостопански производители да видят, че този преглед ще бъде от полза за тях. Пожелавам ви успех, с нетърпение очакваме резултатите. Благодаря. Искам възможно най-бързо да преминем към следващата точка, защото за нея ще ни трябва повече време, господин Аню. Right, well, just to uh, throw... Само искам малко да размътя водите във връзка с тази многогодишна финансова рамка. В края на юли, може би, Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз и вие ще трябва да решите проблема с нашата вноска в Европейския съюз. Трябва да отчетете това. Вие се надявате, че Обединеното кралство ще остане? Добре. Не Nie але с z tego сме dzisiaj слушали от пана Ердоса, то ten. След, като, след това, което чухме, едва ли трябва да добавяме нещо? Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Много се радвам, че Петър Яр получи толкова много похвали. Не на празно нашата политическа група му възложи тази тема, защото знаехме, че ще се справи отлично. Имам една съвсем кратка бележка във връзка с парите за аграрната област. Аргумент, който трябва да употребяваме и публично. Повтаря се, че 40% от европейските пари отивали в селското стопанство. Значи, ако всичко беше така добре уредено селското стопанство ще да имат 1% от всички предвидени пари. А 1% за такъв огромен сектор не би бил достатъчен, така че държим парите да бъдат запазени. Последно изказване. Um, um, да, ние сме съседи с вас. По въпроса за стоте дни, след които може би Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Аз смятам, че дори Обединеното кралство и да напусне, парите ще продължат да текат, защото все още ще трябва някакво време за пълно прекратяване обвързването между Европейския съюз или по-скоро между Обединеното кралство и Европейския съюз директор. Благодаря. Сега ще дадем думата на представителя на комисията. Моля кратко. Благодаря, господин председател. Ще направя само някои кратки бележки във връзка с течащия процес. Има между институционално споразумение между съвета и парламента, според което комисията трябва да представи междинен доклад, какъвто комисията в момента изготвя и той трябва да излезе до края на годината. Парламентът поиска в този междинен доклад да се отчетат преди всичко новите приоритети и нововъзникналите предизвикателства. Както знаете, Европейският съюз наистина е изправен пред огромни нови предизвикателства и вероятно ще има дебат за това дали предвидените средства се използват целесъобразно, така както е решено в МФР. Има обаче е, така сериозно ограничение за аграрната област. Както знаете, вие заедно с съвета решихте а, парите за държавите членки по линия на ОСП да не бъдат предмет на обсъждане в рамките на междинния доклад. Така че за селско-стопанския сектор посланието е много успокоително. Тоест в този междинен доклад изобщо няма да става дума за това да се орязват ли или да се увеличават парите за селското стопанство, те просто няма да се пипат. Знаете, че по искане на парламента в хода на дискусията сме длъжни в междинния доклад да отчитаме конкретни резултати, т.е. за какво са похарчени, т.е. точно европейските пари, постигнати ли са целите, които сме си поставили, задоволителни ли са резултатите. Точно по повод на този междинен доклад очевидно ще има дискусия по въпроса. Виждам, че и в доклада на вашия колега господин Олбрихт се говори точно за това. Знаете, че много сериозен приоритет на господин Холган е опростяването. То също е тема на междинния доклад. Доколкото е възможно, той ще бъде използван за въвеждане на, или по-скоро за предлагане на упростяване в различни области на ОСП, разбира се, успоредно с други политики, в които има вече първи опит в това отношение. Мисля, че ако има един основен приоритет в селско-стопанската област, то това ще бъде упростяването. Говоря само за доклада. Що се отнася до ОСП въобще, тя ще бъде обект на новата финансова прогноза. Ще има такава дискусия. Знаете, че до края на 2017 година комисията трябва да представи предложение по този въпрос. Разговорите и дискусиите още тази година ще започнат и с съвета, и с парламента. И това вече ще е истинска дискусия за бъдещето не само на ОСП, но и за финансирането. За сега за финансиране не е необходимо необходимо да говорим. Благодаря. Много благодаря на господин директора. Мисля, че на докладчика сега ще му трябва най-много минута. Първо много благодаря за доверието и за това, че ми възложихте този доклад. Мисля, че всички заедно в Комисията по селско стопанство ще можем да приемем доклада с голямо мнозинство. От сега с нетърпение очаквам срещата с докладчиците в Сянка на 22 март. Благодаря. Благодаря. Предложенията за изменение могат да се внасят най-късно до 29 марта. До тогава ще има дискусия. Сега вече можем да преминем към следващата точка. ТИТИП, е но това ще е дискусия при закрити врата. Така че ще помоля а, да се разберем в какъв състав ще останем тук.